приятен и ползотворен престой тук. А сега нека да минем към гласуването. Първо ще гласуваме искането за консултация с Европейския економически и социален комитет. За, против, въздържали се, приема се. А сега искаме, е, гласуваме искането за консултация с Комитета на регионите. За, против, Въздържали се. Приема се. Преминаваме към а, разглеждането на второ четене по упростената процедура по създаване на Европейския фонд за бежанци за периода 2008-2013 година. Тъй като няма предложения, приемаме предложението на съвета за прието. А сега преминаваме към разглеждането на второ четене на предложението на съвета за консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението. Няма предложения за изменения, така че приемаме позицията на съвета такава каквато е. И сега пристъпваме към, към доклада Владимир Манка за коригиращия бюджет номер 1 от 2010. Изменение 1. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Се cierra Прекратяваме гласуването. Отхвърля се. И сега пристъпваме към проект резолюцията отново с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Се цierra Прекратяваме гласуването. Одобрява се и приема се резолюцията. Давам думата. Извинете, господин председател. Мисля, че моята машина за гласуване не функционира. Добре, отбелязваме се, го казва председателя и ще ви изпратим технически спасителен екип. А сега гласуваме доклада на Чернешки, освобождаване от отговорност за връзка с изпълнението на бюджета за 2008 година, общ бюджет на Европейския съюз. Дам думата на господин Чернешки. Señor Czarnecki, tiene la palabra. Dziękuję, panie przewodniczący. Można powiedzieć... Благодаря, господин председател. Мисля, че в момента се намираме в доста по-добра ситуация, отколкото миналата година, защото тогава едва през ноември успяхме да освободим от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Сега ние трябва да убедим парламента и съвета, че трябва, успяхме да убедим съвета и парламента, че трябва да ни представят пълни и точни документи. Така че тази година получихме на време тези документи и това ни показва, че Европейския парламент трябва да упражнява по-голям натиск върху съвета, що се отнася до е, изпълнението на бюджета. Това е задължително необходимо. Благодаря, господин Чернецки. Господин Бодо. Моята машина не работи също. Е И на вас ще ви пратим спасителни екипи. Така, сега пристъпваме е, към е, предложението за освобождаването отговорност. Няма изменения но Комисията по бюджетен контрол предлага да се отложи гласуването, така че сега ще гласуваме това предложение. С поимено гласуване, нали ме разбрахте? Тези, които искат да подкрепят предложението на Комисията за бюджетен контрол за отлагане на гласуването, да гласуват с да. А тези, които са против, да гласуват с не. Начало на гласуването. Се cierra votación. Край на гласуването. Предложението се отхвърля. Aprobación de la gestión se considera concedida. Следователно е, сме гласували освобождаването от отговорност. Сега пристъпваме към доклада на Миколаш Миколашик за нормите за качество и безопасност на човешките органи за трансплантиране. Господин Миколашик има думата. Дякуем, дякуем пан председа, колегиня, колеговия. Бл... Ден пре европских обчанов, пре европских пациентов, Днес е един голям ден. С приемането на тази директива ние ще ще направим живота на семействата много семейства в Европейския съюз по-поносим. Става дума за онези семейства, които отдавна чакат такива органи. Благодаря ви предварително. Надявам се, че ще приемем резолюцията. Благодаря, господин Миколаш. Имаме два блока с предложения за изменения. Сега ще гласуваме за първи блок. За, против, въздържали се, приема се. Блок втори отпада. Сега ще гласуваме за цялостното предложение за. Против? Въздържали се? Приема се. И votamos ahora el proyecto. А сега нека да преминем към законодателната резолюция, начало на гласуването. Се cierra Край на гласуването. Докладът се приема. Дами и господа, преминаваме към графика на месечните сесии на Европейския парламент за 2011 година. Моля, имате думата. Фокс. По дневния ред. Можете ли да потвърдите, че гласуването за изменение 4 ще доведе до намаляване на времето, което прекарваме в Страсбург, е, като едновременно с това е, ще отговаряме на изискванията по договори за 12 сесии в Страсбург. Благодаря ви, господин Фокс. Господин Лене. Господин председател, уважаеми дами и господа, колеги, от списъка за гласуването видях, е, че възнамерявате предложение второ да, да го обявите за недопустимо. Моля да обмислите това предложение още веднъж. Член 229 от договора предвижда, че във всеки втори вторник от март трябва да се провежда заседание на парламента. Това обаче не противоречи с внесеното предложението от моята политическа група група. Предложението на моята група е да се измести заседание от 11-та на 12-та седмица. Това изобщо не ви пречи във втория вторник на март да проведете пленарно заседание. ние желаем Страсбургската седмица да бъде преместена, което не е недопустимо. Моля ви още веднъж да обмислите предложението. Gracias, señor Lene. Благодаря, господин Лейне. А, казахте точно това, което и аз възнамерявах да кажа. Ще бъда съвсем кратък, господин председател. Е, мисля, че е, въпреки двусмислената си версия, изменение 4 трябваше да бъде обявено за недопустимо, защото противоречи на договорите и още повече тълкуването на тези договори, е, които е, бяха е, обявени с решение на Европейския съд от Люксембург, който предвижда запазването на броя на сесиите в Страсбург. Разбирам, че някои колеги не искат това да стане, но договорите са категорични и решението на Люксембургския съд в настоящото положение на правото също въжи. Чара сега пристъпваме към гласуване. Но преди да гласим, искам да направя едно съобщение. Председателството смята, че изменение номер 2 не съответства на договорите и че следователно председателството смята, че изменение номер 2 е недопустимо. Член 229 от договора за начина на работа на Европейския съюз постановява, че Европейският парламент, цитирам член 229, Европейският парламент ще се събира втория вторник от е, март месец и председателския съвет прие предложението за график за работа през 2011 година. Е, съобразно този график се предвижда сесия от 7 до 10 март в съответствие с член 229 от договора. Изменение номер 2 е, предлага тази сесия е, да бъде отложена за следващата седмица. Ако парламентът гласува това изменение, ние ще нарушим член 229. И заради това е, това изменение е недопустимо. Сега гласуваме трето изменение. За. Ботамош на емиенда трес. Изменение трето за. Си, сеньор Лени. Господин Лене. Господин председател, много съжалявам, но няма да стане толкова просто. Правилно цитирахте член 229. Той обаче не е в противоречие с нашето предложение за изменение. Член 229 се отнася до един ден от месец март, до втория вторник. А нашето предложение се отнася за 5 дни за цялата Страсбургска седмица за изместването и от 10-та на 11-та седмица. Никой а, не е възпрепятстван през втория вторник от март да има пленарно заседание в Брюксел, както е предвидено в договора. Господин Лене, това предложение за изменение поставя един въпрос, който може да се тълкува по различен начин. Правилника за работа предвижда в тези случаи, що се отнася до тълкуването, да имат председателите. и беше решено по изложените причини предложение за изменение 2 да не е допустимо, тъй като то нарушава член 229 от договора. Естествено, че може да има и други тълкувания, които трябва да се уважат. Трябва да се вземе някакво решение. Това решение беше взето, така че нека да гласуваме. Гласуваме за изменение 2. Кой е за? Много добре, дами и господа. Гласуваме за изменение 3. Кой е за? Ботоше контра! Кой е против? Отхвърля се. Добре, ще проверим, ще проверим елек... с електронно гласуване начало. Ya está, si no hay más debate así, ya. No, así que tienes el número de semanas. ¿eh? Sí. Se cierra la votación. Край на гласуването. Предложението се отхвърля. Сега преминаваме към изменение 4 електронно гласуване начало. Се cierra Край на гласуването. Това предложение също се отхвърля. Преминаваме към гласуване на изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение едно също се отхвърля. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Е, Президенте, chiedo scusa, voglio approfittare di questa occasione. Извинете, господин председател, искам да се възползвам от възможността, за да напомня на председателството, че тя, именно то трябва да се намеси, защото връзките между Страсбург и другите европейски столици трябва да са директни, за да можем да идваме тук. А иначе сега сменяме два или три пъти самолет, за да можем да дойдем. Моля да се намесите. Muy bien. Gracias, señor Salato. Благодаря, господин Саладо. Продължаваме. Сега ще гласуваме предложението за резолюция на Комисията по околната среда относно добавките в храни, различни от цветители и подсладители. Господин Лайнен. Благодаря, господин председател. При това гласуване е, можем директно да вземем решение. Е, Комисията по околна среда препоръчва на е, пленума да забрани слепенето на парчета от е, месо. Мисля, че не можем да се възпротивим на това е, предложение. Една пържала, трябва да бъде пържала, пилешкото трябва да бъде пилешко и мисля, че нашите избиратели искат това да бъде така. За това ви призовавам да гласувате за предложената резолюция, която отхвърля слепенето на парчета месо. Благодаря. Благодаря, госпожа Аюса. Имате думата. Благодаря, господин председател. Тромбината е добавка, която служи за слепване на парчетата месо. Но няма никакви проблеми, свързани с техническото изпълнение или с самото слепване, за да го забраним. А, този метод вече се използва в някои страни. Моля ви се, слушайте ме, моля за малко тишина. А, предложението за изменение на анекса казва, че месото обработено с тромбин може да бъде продавано, ако се сложи специфично етикетиране. По този начин няма никаква измама спрямо потребителя, той е информиран. При все това Европейската комисия, а, искам да се обърна към вас и да ви питам, а, ангажирате ли се тези продукти, които са обработени с тромбин, да бъдат считани за истински, а не за имитация, като това ще стане с качествено етикетиране и информиране на потребителите. Господин комисар. Well, thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател, уважаеми членове. Имайки предвид разрешението на тромбин, Комисията сътрудничи с всички държави членки и се спря на четири изисквания, които бяха определени в регулацията за добавките. Първо, безопасност, нужда от информация, технологически напредък в това отношение, също така оценка на потребителите. Като си има предвид безопасността, нашето проучване показа, че няма а, тревога в това отношение. Ние считаме, че а, и, вярно, че има някакъв риск от заразяване по-висок спрямо други продукти например, млечните продукти. Второ, като се има предвид нуждата от технологически процес, мисля, че а, тромбинът като цяло може да бъде използван като стабилизатор в крайния процес. И а, тази технология се е описана вече в а, регламента за а, добавките, които, който беше прият от парламента. Трето, относно информацията, която се дава на потребителите. Комисията си дава сметка за евентуалните рискове. Именно за това ние предлагаме спазването на стриктни изисквания които са много по-стрикни от стандартните за хранителните добавки. Първо, продуктът може да бъде а, продаван само ако е предварително пакетиран. Второ, продуктът трябва да има специфично етикетиране, е, където да се казва изрично комбинирани слепени парчета месо. По този начин потребителят ще бъде уведомен за състава. Трето, трябва да се, да се обозначи происходът, също така и съдържанието. И аз настоявам да кажа, че тези изисквания по принцип са много по-строги, отколкото изискванията, които са за етикетирането на други продукти, които съдържат различни ензими и части от кръвна маса когато а, има такива изисквания, те ще трябва да се спазват. Относно изготвянето, нека да кажа, че този процес вече се използва в някои държави членки, като той е, не се съпъства с нужното етикетиране. Мисля, че имаме нужда да направим процеса задължителен и да накараме държавите членки да въведат нужното етикетиране, за да бъдат потребителите по-добре информирани. А също така потребителите, особено тези, които имат нужда от допълнителна помощ, ще могат по този начин да получат месо на по-достъпна цена. Този, тази добавка, според мен, е пример за развитие на хранителния сектор, който, което всъщност ще подпомогне потребителите. Не виждам причини за тревога и се надявам вие да оцените всичките тези логични аргументи и да одобрите предложението. Направих ангажимент, създадох, ангажира се пред парламента, но аз няма да кажа на хората какво да ядат. Но ще ги информирам какво ядат. Благодаря. А сега пристъпваме към гласуване. А, гласуване с квалифицирано мнозинство, По именно гласуване, начало на гласуването. Се Край на гласуването. La propuesta ha quedado aprobada. Предложението се приема. Pasamos ahora Сега пристъпваме пристъпваме към гласуване на доклада за плана за действие за дарението и е, присаждането на органи. А, алинея четвърта за. Против. Никой не вдига ръка. Алинея четвърта за. Против. Въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Се cierra Край на гласуването. Приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Сега изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Алинея 13 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Проверка. Проверка по втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение трето за. Против. Въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Се cierra votación. Край на гласуването. Приема се. Пристъпваме към гласуване на 8 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Алинея 22. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Алинея 22 е отхвърлена. Изменение първо за. Против въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Алинея 29 за, против, въздържали се. Проверяваме. 29 алинея, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Алинея 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да, проверка по 33-та линия, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Ahora el apartado 35. Votos a favor. Алинея 35 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. 35 алинея. Начало на гласуването. Се цяра votación. Край на гласуването. Приема се. А сега второ изменение за против, въздържали се, приема се. Мотив Л за против, въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съображение Н. Votos en contra. Abstenciones. Е, е, въздържали се? Мисля, че същото мнозинство. Да, същото мнозинство като току-що. Приема се. Сега е, цялото предложение за резолюция за, против, въздържали се, приема се. Сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Доклада на господин Рамон Юрерго Атондо Институционални аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека. Трето изменение за против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Девето изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, Въздържали се, отхвърля се. Пето изменение за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 11-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Дванайсто изменение за, против, въздържали се, Отхвърля се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14-то изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. La enmienda 7, votos a favor. Седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се цялото предложение за резолюция за, против, въздържали се, приема се. ahora la propuesta de resolución. Сега преминаваме към предложението за е, резолюция за конференцията за преразглеждане на римския статут на Международния наказателен съд в Кампала, Уганда. Господин Хауит има устно изменение към изменение трето. Заповядайте. В изменение 3 искам да заменя думата note, отбелязва с думата welcome, приветства. Ако няма други забележки, можем да приемем устното изменение. А сега да гласуваме изменение 3 с устното изменение на господин Хелвит. Ще гласувам две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега алинея 11 първо тире на две части. Първа част за Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение едно за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Cuatro абзац е, е, алинея 11, е, четвърто тире, групата на зелените има устно изменение. Имате текста пред вас. Имате ли възражения срещу това устно изменение? Ако не, нека да гласуваме. Четвърто тире с изменението на зелените. За. Против въздържа, въздържали се, приема се. Алинея 21, устно изменен от господин Хауит. Е, имате го пред вас писменно. Имате ли възражение? Нямате възражение. Нека тогава да гласуваме. За? Против? Моля, вдигнете по-ясно ръка за. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение две. Устно изменение от госпожа Лох Билер. Представено ви изменението писмено. Имате ли забележки към устното изменение? Ако не, нека да гласуваме. За? ¿Cuántos tienen que ser? 40. Така. Колко гласа са ни необходими? Достатъчно ли са? No se muevan porque tenemos... Аз не преброих 40. трябва да преброим още веднъж. Bien, la enmienda oral queda rechazada. С това осното изменение се отхвърля. Е, гласуваме за изменение второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. А сега нека да гласуваме за цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се. А, сега ще стигна, преминем към обяснението на вота, след което ще прекъснем заседанието а, за коригиращия бюджет. Госпожа Тач е поискала думата. Кен?